Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка в дневния ред е насоки за бюджета 2017 раздел 3. Започваме с вас, господин Гейер. Благодаря, госпожа председател. Госпожо заместник председател на комисията, уважаеми колеги, Европейския парламент се бори за позиции и е, е насочен към е, предизвикателствата в Европейския съюз. Европейският парламент полага усилия да се справи с настоящите предизвикателства и с е, финансовите последици. Съветът много често ни, в случая ни е изпратил една много голяма, един много голям документ, който всъщност представлява един копипейст. Тук и там има някои промени в изреченията, сменени са цифрите и това е. Аз знам от заседания заключенията на съвета, че федералното правителство на Германия е положило всички усилия, за да подчертае предизвикателствата на кризата. Не може обаче да постигне много голям успех, защото иначе нямаше да има такива насоки за бюджета, които по никакъв начин не отразяват драматичното положение. Бюджет 2016 година мобилизира е, много голяма сума за е, бежанците за отстраняване на последиците от събитията в Сирия и в крайна сметка маржовете трябва да бъдат използвани изцяло до най-високата степен на категориите. И всъщност се предвиждат възможности за непредвидени ситуации. От тогава ситуацията подобри ли се? Не. Съветът обаче излиза със същата позиция като 2015 година, когато ние още не не бяхме достигнали пика на миграцията. И това всъщност е отказ от реалността. В рамките на многогодишната финансова рамка се подготвя бюджета и тази година е, ясно е, личи, че средствата няма да стигнат, ако Европейския съюз трябва да реши задачите, които посочват държавите членки. 250 е, милиона евро за е, първият инструмент за Турция и е, това още не е приключено. В бюджета, в който не се поема политическа отговорност, се предвиждат 750 милиона евро. От края на седмицата знаем, че ще има втори инструмент за Турция институция и аз съм сигурен, че бюджетът на Европейския съюз отново ще трябва да внесе 1 милиард. Освен това са необходими около 700 милиона евро за новия инструмент за хуманитарна помощ на Европейския съюз. Уважаеми колеги, всички тези мерки според мен са уместни. Турция пое повече бежанци, отколкото всички държави от Европейския съюз взети заедно и за това а, нашият интерес е да подкрепим Турция. Хуманитарната помощ също е важна, защото тази криза всъщност а, не е по силите на една сама държава. Но ако това са приоритети, тогава съвета трябва да направи две неща. Или е, да обяви това, което не трябва да се финансира вече, или пък да адаптира финансовите средства към е, завишените предизвикателства. Съветът не прави и двете неща. И е, както и миналата година, така и сега това проличава особено ясно. Имаме шанс да реагираме на новата ситуация и това е преразглеждане на средносрочната финансова рамка, която започва края на годината отново. Е, апелирам към съвета, обърнете се към е, реалността и е, съставете един реален бюджет за тази година, а не за 2020 година. Освен това, пакта за стабилност трябва да се прилага така, че вноските на държавите членки в европейския бюджет да не се начисляват към актуалния бюджетен дефицит на тези държави. Това е решение на нашата група на НП и с изменение 21 утре ще участваме в гласуване гласуването. Уважаеми колеги от НП, как една държава като Гърция да изпълнява изискванията на тройката, да защитава европейските външни граници и да оказва помощ на бежанците. Как Португалия може да покаже повече солидарност, когато бюджетът толкова строго се управлява там? Ние трябва да дадем възможност за гъвкавост, поради което моля колегите, заедно с моята политическа група, да гласуваме срещу изменение 21 на НП. Аз пожелавам вашата политическа група да гласува накрая за насоките, дори а, те да а, съдържат някои а, моменти, които не ви харесват. А, Борбата срещу атомната енергия е част от политическата ми биография и сега като погледна само бюджетната страда, излизането от атомната енергия струва 4 милиарда евро, обаче ние се отказваме от големи иновации, които са необходими в новите материали или пък в нови механизми няма противоречие с това, че трябва да следим развитието на проекта, трябва да следим дали финансовите средства се разхождат правилно и дали правилно са определени. В противен случай ние ще трябва да намерим по-добро предназначение за тези средства, ако те, например, не са необходими за ИТЕР. Така че много ви моля, не отслабвайте бюджета поради недоразумение между вас. Председателката прекъсва. Много ви моля, не толкова бързо. Говорете малко по-бавно. Е, като че ли е, си противоречите в е, вашето изказване, намалете малко темпото. Имах 6 минути е, за изказване и исках да използвам това време. Имам още една минута. Нашите бюджетни проблеми могат да бъдат решени и смятам, че това е, е нашата задача. В сила е доклада на а, господин Ламасур да няма м, допълнително натоварване на европейските дънакоплатци, да, да се даде възможност за а, финансиране. А, също така и групата на Монти работи по това. Аз очаквам съветът да се включи конструктивно в този дебат. Това създава работа, обаче а, наградата може да бъде съветът в бъдеще да не работи толкова много по бюджета по системата Copy-Paste и е, мисля, че трябва да се спазват тук принципите, каквито са в сила във всяка демокрация. Госпожо Георгиева, като председател на комисията, ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Нека искрено да благодаря на докладчика господин Гайер за това, че е, подчерта важната роля на европейския бюджет за справяне с кризи, както и за подкрепане на економическото развитие и на заедостта в Европа. Това е, което предвиждаме и за 2017 година. Очакваме да се сблъскаме с нова година предизвикателство от бюджетен характер. Ще трябва да се справим с въздействието на кризата с беженците. Хората ще трябва да бъдат интегрирани, онези, които са е, тук, а пък ще продължат и да пристигат най-вероятно от други хора, ще продължим и да подкрепяме инвестициите в Европа. И в този контекст приветствам признанието на парламента, че когато се увеличава натиска върху бюджета, трябва да се съсредоточим повече върху постигане на конкретни резултати с нашия бюджет. И именно такъв ще е бюджет за 2017 година, насочен към резултати. Нека да се спра на няколко важни теми. Първо, по миграционната криза и кризата с беженците. Използваме всички възможности, предоставени от европейския бюджет, възможности, предоставени благодарение на Европейския парламент, без които бихме били загубени. Както виждате, правим всичко възможно, за да предвидим предстоящите предизвикателства, включително нови инструмент за хуманитарна помощ в рамките на Европейския съюз ще финансираме и мерките в Турция в бюджета за 2016 година вече има предвидени средства за това. 95 милиона евро е първата инвестиция там. Тя вече, поне вече се работи, също времено имаме ангажимент да продължим да предоставяме средства и през 2017 година, и през 2018 година. Вторият важен въпрос е друг важен приоритет за нас, а именно да продължим да преодоляваме натрупаните до тук неплатени разходи, е, дошли от предходния финансов е, период. Това са 8,2 милиарда евро и продължаваме да а, работим така, че да анализираме тези сметки и да ги сваляме все повече, като предвиждаме и последиците за следващите години. В междуинституционния диалог за непокритите задължения ще разгледаме тази тема на март на, на 14 март. Друг много важен въпрос през 2017 година е свързан с член 7 от многогодишната финансова рамка за преразглеждане на средствата заделени за политиката за сближаване и преразглеждане на таваните за бюджетни кредити и заплащане и за поети ангажименти във връзка с техническите показатели, които са натрупани ще бъдат разгледани важните инициативи предприяти в тази област и анализа вече ще е налице през април тази година. Освен това, през 2017 година трябва да, заклю... да приключи работата по намаляването на броя на европейските служители с 5%. Това означава, че трябва да призовем отново всички институции да направят всичко възможно да затегнат дисциплината. Но освен това, тъй като днес е Международния ден на жената, нека да подчертая, че Европейския парламент е насърчил Европейската комисия да работи за включването на равнопоставеността между половете във всички правни текстове, изготвени от Европейската комисия. И накрая, но не на последно място, през 2016 година трябва да работим не само по проекта бюджета за 2017 година, но и по преразглеждането на многогодишната финансова рамка, това са две теми, по които е, ще работим паралелно и ще трябва да имаме предвид и двете теми, когато работим по бюджета за 2017 година, така тъй като едната тема се отразява на другата. Благодаря много. Благодаря от името на групата е НП. Господин Морешан има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Най-напред искам да благодаря на докладчика за свършената от него работа за проекто доклада и за доброто сътрудничество е, между двете политически групи. Докладът, е, представен на вашето внимание, който ще бъде прият утре, се придържа към двата най-важни приоритета. Продължаване на економически истинското възстановяване, управление на беженската криза с ясна цел намаляване на притока на незаконните мигранти. По продължаването на възстановяването ще предвидим достатъчно ресурси за научно-развойна дейност и инфраструктура, новаторство, за да подобрим конкурентоспособността на европейската економика, да я засилим и да се създадат повече работни места. Що се отнася до беженската криза, позицията на парламента е пределно ясна и тя е подчертана в насоките, които ще приемем с голямо мнозинство утре. Парламентът смята, че бюджетът на Европейския съюз е част от решението. Парламентът винаги е бил готов да действа бързо и миналата година и сега, когато възникна кризата, но също така държавите членки също трябва да спазят своите ангажименти и да предвидят достатъчно средства за различните фондове, в това число фон, фонда за Турция. Надявам се, че ще приемем документа с голямо мнозинство и ще отговорим на очакванията на гражданите. Госпожа Тома, за една минута. Първо искам да благодаря на госпожа комисара, също така искам да поздравя и докладчика след бюджета 2016 година, който гласувахме с отговорност. Мисля, че трябва да се осигури достатъчно гъвкаво за 2017 година ние трябва да използваме нашия капацитет да реагираме на кризи и да определим бъдещето си. Трябва да имаме солидарна политика. Искам да посоча, че не е достатъчно само координацията на корекционални средства. Трябва да се създадат е, е, инструменти, които да отговарят на предизвикателствата. Например, е, въпроса с границите, това е едно от предизвикателствата. Не е достатъчно координация между държавите, трябва агенция, трябва обща политика, ако искаме да запазим свободното движение на хора. И такава политика е абсолютно необходима за бъдеще. Днес лимита в европейския бюджет не дава възможност за това. Искам да насоча вниманието ви е, към е, ревизиране на финансовата рамка до 2020 година. Ние е, смятаме, че бюджетът 2017 трябва да бъде в тази обновена рамка. Господин Ашвард. Госпожо председател, докладчик съвсем правилно показ... очертава проблемите, пред които е изправена Европа. Това, което ме безпокои обаче е че правилната диагноза не винаги води към правилно лечение. Тук ще спомена три неща. Първо, важно е Европейския съюз да действа в рамките на бюджета, който е договорен в многогодишната финансова рамка. И за това, независимо от множеството актуални проблеми, изправен, пред които е изправен Европейския съюз, това не трябва да означава да се иска по-висок бюджет комисария съвсем правилно посочва, че трябва да се въведе бюджет насочен към постигане на конкретни резултати и към европейска добавена стойност. На второ място, при, приемам казаното изподелям казаното от докладчика за проблемите с високата безработица. И всички бихме искали безработицата сред младите да бъде значително намалена. Но опитът показва, че схемите за борба срещу безработицата сред младите са обикновени, но много добри като намерения, но не твърде добри като резултати. Това, което ще помогне най-много на младите безработни хора е да има силна развиваща се економика. Нещо, което ме води към третото важно твърдение тук – обръщаме внимание на кризата в селското стопанство, в сигурността, кризата с беженците, но, колеги, не забравяйте, че конкурентоспособността, заетостта и економически растеж трябва да бъдат основните приоритети за този бюджет. За две минути думата има господин Депре. Госпожо председател, госпожо комисар, Изправени сме пред огромни предизвикателства. Първо, много слабият економически растеж, много недостатъчни инвестиции, висока безработица, особено сред младите. Освен това, миграционния натиск, който е, удря единството на Европейския съюз. Освен това и за терористичната заплаха, тя си остава доста сериозна. И в крайна сметка катастрофалното положение в Централна Африка, е, Средиземноморието, там където царува мизерията и бедността, които са абсолютно неприемливи. Имайки предвид тези предизвикателства, бюджетните приоритети за 2007 група за за, за групата АОД са насърчаване на инвестиции, следователно растеж в полза на работните места. Второ, подкрепа за малките и средни предприятия. Трето, нова релансиране на младежката инициатива. Четири, управляване на миграционния натиск, създаване на хуманитарни коридори, зони за сигурност и договаряне на справедливи партньорства, а не пазарлъци, в които има шантаж. Пето, да сме на висотата на геостратегическия баланс, който, който виждаме в района около нас и изисква от нас да се насочим срещу първопричините на дисбалансите. Ето това е, госпожо председател, госпожо комисар, госпожи и господа депутати, въз основа на тези приоритети можем да говорим за приемането на бюджета. Благодаря госпожа Лия Ди Ряда. Минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Годишния бюджет на Европейския съюз вече все по-трудно действа. Всеки месец има изявление на комисията, всеки месец ни информират за нови ангажименти, нови приоритети и нови орязвания. Орязва се бюджета и в Европейския съюз и в държавите членки. Вече не ни стигат средствата за постигане на политическите цели, които сме си начертали. Някои приоритети остават на заден план, други направо се отменят. А пък имаме да се борим за защита, на, за развитие на економиката и за създаване на нови работни места, особено от кризата насам. А многогодишната финансова рамка вместо това е намалена с 85 милиарда евро. младите се сблъскват с огромни трудности, защото се разпадна инициативата за младеща. В областта на рибарството също има огромни поражения. Е, с 10% се сви тази е, промишленост. Инвестициите от Европейския фонд за структурни инвестиции биха били от полза, но от тях печелят частните инвеститори. Господин Марагал от името на групата на зелените. Благодаря, госпожо председател. Това е наистина един много добър доклад, господин Гайер. Госпожа комисар, тук се потвърждава, че парламентът защитава благоденствието на Европа, за разлика от е, интересите на националните държави. Понякога европейският интерес се поставя на изпитание по този начин. Предвид събитията, ние всеки ден сме все по-загрижени. Искам да насоча вниманието ви към ценностите в доклада, преразглеждане на многогодишната финансова рамка, увеличаване на средствата, които са необходими, също необходимост от собствени средства и след това плащанията, които следва да бъдат извършени. Хоризонт 2020 инструментът Connecting Europe и инициативата за младежка заето. Всичко това са положителни неща. Нашата политическа група може би не е толкова положително настроена, колкото би заслужил доклада. Благодаря. От името на СПД, господин... Европейският бюджет е изправен пред трудност, което въжи и за много от бюджетите на държавите членки, особено в еврозоната, които са изправени пред ударите на единната валута и изнудванията на Брюксел. Е, има нужда от увеличаване на бюджета на Европейския съюз, но това е утопия, въпреки че някои програми имат нужда от повече средства. Заедно с това смятам, че са малко програмите, в които Европейския съюз може да бъде по-ефективен от държавите членки, имайки предвид актуалната ситуация с, според триумфалните изказвания, фонда за стратегически инвестиции трябваше да е нещо грандиозно, само че се оказва, че това се отнася само до вече договорени проекти. Може би страните трябва да използват по по-свободен начин своите възможности за инвестиции, вместо да спазват абсурдни ограничения. За държавите членки европейския бюджет е нещо външно за тях и чуждо, което е, служи само за някакви е, чужди на тях цели, като в момента е, парите, които се дават на Ердоган. Европа е болна и бюджетът е термометъра. Ако искаме да има оздравяване, нека да променим лекарството, което до сега се прилагаше. Благодаря, господин Зустра. Турция са направо абсурдни. Също времено говорим за инструмент за гъвкавост, за нивата предвидени бюджета, а, за, са заделени за определени цели. Най-лошото, което може да се случи тази година, е и да се пренасочат средствата поради определени опасности и катастрофи. опасявам се, че е, има средства, които вече се разходват от 1 януари и че всичко е изразходвано още на 1 януари в някои области и вече на 2 се казва, че е, за някои неща не достигат парите. Има кризи, които предстоят и предлагам все по-малко средства да отиват изобщо от държавите към Европейския съюз. Господин Фернандеш. Благодаря. Е, всъщност е, това представлява не повече от 1% от е, брутния продукт и въпреки това това е бюджет, който е, се характеризира с това, че административните разходи не представляват повече от 6%, а добавената стойност е абсолютно на лице и не може да се отрече. Например, е, гаранцията за плана Юнкер, там ще бъдат мобилизирани 350 е, е, милиарда, вече са мобилизирани 50 милиарда в рамките на тази програма за някои държави членки. Това би позволило инвестиции повече от 50%. Това в крайна сметка ще допринесе за заетостта и социалното и териториално сближаване. Поради това оперативните програми на регионално равнище трябва да бъдат усъвършенствани. Важно е също да се насърчава конкуренцията и е, също така е, ние трябва да обърнем поглед и към други програми. Има инициативи за заетост на младите хора и тези инициативи трябва да продължат. Също така имаме и спешни ситуации. Кризата с бежанците не можем да останем безразлични. Трябва да използваме всички ресурси, да вложим цялата положителна солидарност и гъвкавост предвид тази е, спешна ситуация. Дякую Господин Манка, благодаря. Европа изпитва недостиг от инвестиция. Те биха помогнали на Европа да расте и които биха създали заетост. Ето защо се надяваме Европейския инвестиционен план и фонда за стратегически инвестиции да успеят. Европейския фонд за инвестиции ще успее само ако някой поеме отговорността за риска. Има инвестиции, които са без рискове. В моята страна а, ние правим тези инвестиции без Европейския фонд за социални инвестиции, като изолирането на сградите, тъй по този начин се повишава ефективността енергийната ефективност, но ако предоставяме такова финансиране, за безрискови инвестиции от ЕФСИ, няма да има полза. Ето защо трябва да се помисли дали част от инвестициите по този фонд да не бъдат насочени по друг начин. Благодаря, господин Кюжмик. Благодаря, госпожо председател. кризисом иммиграционным, низким взрослым. Благодаря много. Има бюджетни средства, които а, са предвидени за справяне с кризата за беженците, както и с а, тежките обстоятелства в економически план. Ангажиментите а, са с 6 милиарда евро към на Турция, за фонда за Сирия, фонда за Гърция, всички елементи от Хоризонт 2020 година, както и плащанията на непогасените задължения, ще ни доведе до ситуация, в която ще трябва да преразгледаме ограни... горните граници за многогодишната финансова рамка до 2020 година трябва да вземем предвид и възможността за европейски данък. Докладът се спира на това как да се увеличи бюджета без да се нарушат таваните по многодишната финансова рамка. Аз ще се спра обаче на дволичното поведение на държавите членки, когато не искат да дадат повече при на Европейския съюз. Госпожо председател, аз съм шогиран. Дейвид Камерен, както всички знаем, ръководи това правителство, същият, който ни даде твърда гаранция, че няма, че Лисабонския договор няма да се прилага спрямо нас. Даунинг Стрит наскоро обеща, че нямат нищо общо а, с уволнението на този, който с уволнението на председателя на Търговската палата, който а, подкрепи Брексит. Помним, е, че министър-председателят е, обеща, че миграцията ще бъде сведена до няколко десетки хиляди. И сега в този доклад се иска да се е, похарчат повече при на докладците през 2017 година. И единственият раздел, в който се настоява за съкръщения, всъщност искат повече финансиране, за да съкратят средства. Искаме повече средства на данокоплаците с 2017 година. Редно да питаме кой е лицемерен. Кой е този лицемерен човек? Ако кажете, че е Дейвид Камерен, един път може и да познаете. Господин Маринеско. Благодаря на колегите за доклада. Мисля, че е, трябва да е, запазим предвидените суми за заетост. Очевидно е, че бюджетът е под натиск в резултат на беженската криза. Е, мисля, че не бива да застрашаваме изпълнението на други важни политики. Има все повече потребности от средства по политиката за сближаване. Да, има нужда от интегриране на беженците, но заедно с това имаме нужда от динамична економика, Преразпределяне на средствата може да е краткосрочна мярка, но в дългосрочен план това застрашава европейската интеграция. Има нужда от бюджетни правила. Държавите членки да могат да приемат това фондовете да се изразходват изцяло, без да се връщат на държавите членки. Трябва да се оценят исканията на Турция, без да не забравяме, че бюджета 2017 година трябва да коригира многодишната финансова рамка. Ето защо трябва да се помисли по-сериозно е, за собствените средства и е, за изпълнението. Госпожа Хофман. Госпожо председател, госпожа комисар, е устойчивото развитие, устойчивото сътрудничество а, са свързани с инструмента, който има за цел да се борим срещу причината за миграцията. Поради това за мен е неразбираемо, че тези средства от Европейския фонд за развитие се употребяват за връщане на бежанци и за осигуряване на границите. За мен а, това е нецелесообразно изразходване на средства. Тези средства трябва да дойдат от бюджета и трябва да се създаде необходимият марш започват многогодишната финансова рамка. Съвета трябва да признае накрая, че е, събитията, от които се опасяваше, отдавна са реалност. Няколко думи за доверителния фонд за Сирия и Африка. Ние все още чакаме средствата в размер на милиарди от европейските столици. Ако държавите членки отново успеят да разпределят е, справедливо бежанците, съгласно финансовите възможности, според мен не остава нищо друго, освен ден да се задължим към повече солидарност. Благодаря. Госпожа Холмайер за една минута. Госпожо комисар, уважаеми колеги, действителност е малко странно, че финансовите служители, които е, извършват подготовка за държавите членки, са напълно незасегнати от е, решенията на техните правителствени ръководители. И то в един доста закъснял стадий, когато на е, държавните ръководители им прави впечатление, че финансовите служители взимат други решения и се прави корекция. Този ритуал трябва да се промени от съвета. Ние наистина виждаме виждаме, че се намираме в огромна криза и че държавите членки трябва да се научат на по-добри отношения помежду си, да проявяват повече разбиране за собствените си проблеми и е, в европейския бюджет не е, на всеки няколко седмици да се предвиждат големи корекции, само защото държавите членки помежду си не са в състояние да уредят нещата. Надявам се, че след среща на върха е, с Турция ще се разгледат поставят някои от въпросите между държавите членки, може би малко а, е, предпазливо а, е, вървим към целта за контингентите, обаче е наистина много неприятно, когато само 10% са платени във фонда за Сирия. Това е нещо срамно за държавите членки, защото това са отдавна взети решения и проблемите с бежанците са известни. Аз си пожелавам, скъпа госпожо комисар, при тези преговори да успеем да събудим намалим съвестта на държавите членки. Не искаме да говорим за количество, искаме да подходим с разум и смятам, че това би подхождало на държавите членки. Господин Денуа, за една минута. Господин Госпожа председател, нека първо да поздравя колегата Гар за извършената от него работа и да подчертая колко е важно Европейския съюз най-сетне да си предостави е, достатъчни бюджетни средства, които да са на висотата на политиката, който, която трябва да се провежда от Европейския съюз. Използвахме всички средства, които ни бяха на разположение с 2015 година. Използвахме всички маршове, защото имахме кризи и в областта на селското стопанство, миграцията, имаше терористична криза и така нататък. Не можем обаче да жертваме стратегическите политики на Европейския съюз, като политиката в областта на селското стопанство, на научно-развойните дейности и прочие, за да се абсорбират такива шокове. Затова държавите членки трябва да вземат предвид ситуацията, трябва да вземат предвид, че е необходимо да се намерят нови средства и не може да се е, чака. Не може е, да чакаме с повече търпение. Трябват ни резултати. Господин Рюбих, минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа по повод Международния ден на жената, че още за бюджет 2016 година включихме е, темата жените в бизнеса и се надявам, че този проект ще бъде продължен именно когато става дума за предприемачеството сред мигрантите. Жените и децата могат да играят голяма роля там, по-специално жените и семейството. Аз мисля, че тази програма трябва да бъде продължена и укрепена. Това обаче трябва да се осъзнае от държавни правителствени ръководители. Аз бих посочил програма до 2020 година и смятам, че че е, сега е време да се мине от 1 към 1,1%. 0,1% от е, е, БВП да се предостави за бежанците, това е рамка, която не е много е, голяма и в крайна сметка може да се използва от държавите членки, да се използват средствата там, където са най-ефективни. Аз мисля, че не непременно трябва да насочваме поглед към Турция или към Гърция. Аз мисля, че бежанците и кандидатите за обежище могат е, наред с Гърция е, и в други държави членки да бъдат поставени в конкуренция и мога да си представя също не само държави членки, но и НПО да кандидатстват за тези средства, така че да се постигне най-доброто решение. Виждате, на лице са много альтернативи и не трябва автоматично да се върви по един път. Необходими са и варианти. Благодаря, госпожа комисар, за вниманието. Господин Виотти. Е, Искам да благодаря на колегата Гайер за чудесния доклад. Ще се спра на една тема, която според мен е много важен за Турция. Както зна госпожа комисарят, ние в комисията бюджет работим, за да ви помогнем и не можем да забравим, и ви го казвам като заместник председател на Европейската комисия, госпожо Георгиева, че в тази страна съществуват сериозни проблеми с основните права. Правата на пресата, въпроси свързани с гражданските права и свободи. Ние положихме усилия за да отговорим на исканията на Турция, но не можем да забравим това. Второ, искам да ви кажа, че през 2017 година, както и 2016 и 2015 година, ние гледна точка на бюджета и ресурсите ще положим огромни усилия и, бюджет, и вниманието ще бъде насочено към беженците и мигратите. Само, че това няма да е неотложен въпрос, трябва да е стабилен въпрос. Трябва да намерим у нези средства, които да са редовна част от нашия бюджет. Благодаря. Една минута и половина за господин Нова. Председател, госпожо вице-президент абсолютно всяка година тази институция задава тона и посоката на европейския бюджет. това е и централната задача пред нас тази вечер въпреки артистизма на който са способни някои колеги. сега е времето от годината в което трябва да вдигнем глава от числата и графиките и да погледнем към големите цели пред нас млади хора заетост иновации бизнес креативна икономика. сега е времето от годината в което трябва да определим и свойствата на бюджета ориентиран към резултати така че да поеме следващото голямо предизвикателство без да трупа неплатени сметки да има по прости правила повече собствени приходи със сигурност да е по устойчив. не е времето да чуваме че парите похарчени за младежка гаранция са прахосани на вятъра. за съжаление точно такива аменманти прочетох. време е обаче да посочим конкретни стъпки. нека увеличим бюджета за еразъм за млади предприемачи. петдесет и пет милиона до две хиляди и двадесета е несериозно нека да развием и капацитета на държавите членки така че да кандидатстват успешно и по плана юнкер и по хоризонт two thousand and twenty и по двете програми може много повече от това което правим в момента. нека да говорим и за кохезионна политика след две хиляди и двадесета година щом изискваме от държавите членки да планират толкова напред. и накрая но не на последно място бюджетът който определяме днес е лицето на съюза който ще видим утре така че от нас зависи какво ще завещаем на децата си. благодаря ви în primul rând vreau să îl felicit pe raportor pentru recomandările coerente și. Господин Негреско, благодаря. Първо искам да поздравя докладчика, е, който е направил много ясни е, наблюдени по въпроса за бюджета за 2017 година и искам да отговоря на всички, които говорят за изменения. Аз съм член на Комисията по бюджета и не мога да приема желанието на някои колеги да поставят по въпрос политиката на сближаване и средствата от Европейския съюз за намаляването на различията между отделните региони в Европа. За да реагираме на проблемите, създадени от кризата, са необходими тези средства. Те са необходими и за кризата с мигрантите. Е, така че е необходимо да е, живеем в една обединена Европа, в която има и подобни е, стандарти. Стабилността на Европа зависи от нашите цели, заложени в бюджета и многогодишната финансова рамка. Не съм съгласен да се изменят нещата на средата. Господин Хетман в рамките на спонтанните изказвания. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca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 трябва да а, направим всичко възможно, да разполагаме с необходимите средства за плащане, за да се справим с проблемите от предходни години, при които имаше натрупване на плащания, някои от които останаха непокрити. Освен това, положението показва, че бюджетът за 2017 година трябва да съдържа повече ресурси за справяне с кризата. С а, мигрантите, нещо, което изисква необход... допълнителни средства, и трябва да намерим средства за стабилизиране на положението. Също времено трябва да работим за интегрирането на беженците, които вече са прияти в Европейския съюз. Трябва да насочим средства от европейския бюджет и към средства извън нашия регион, за да може да се спре миграционния поток. Господин Мариас. Благодаря много, господин председател. Сблъскаме се с големи предизвикателства при бюджета за 2017 година трябва да вземем предвид миграцията, беженците, безработицата, бедността и да подкрепим инвестициите, за да има економическо развитие. По-настоящем се намираме в доста тежко положение, госпожо Георгиеве. Хиляди беженци всъщност са задържани, лишени от свобода в различни центрове в Гърция. До края на годината те ще бъдат 150 хиляди бивша република Македония както и България, са затворили границите, а пък Гърция е една силно обедняла страна. За 2015 година Гърция получи само 2 милиона и половина за бежанците. Има нужда от пари, които да отидат до местните власти, за да им се помогне. Не може да се затварят границите в такава хуманитарна криза. Госпожо Георгиева, заповядайте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 в този смисъл съм съгласна с онези, които говорят за необходимостта е, заетостта и работните места да бъдат приоритет и второ да, е, да решим основното предизвикателство пред нас. Ние сме съсредоточили върху това да предвидим откъде ще дойдат проблемите. Ето защо използваме инструментите, с които разполагаме, в това число капацитета за предоставяне на хуманитарна помощ в Европейския съюз. Започнахме да мислим за това в Европа още преди да възникне спешната потребност в Гърция. Не знаем какво още може да се случи, но знаем, че в свят, който е по-крехък, в който сътресенията стават все по-чести, трябва да сме готови да реагираме бързо, да защитаваме сигурността на гражданите, да създаваме възможности там, където има кризи. И затова съм съгласна и ще заключа с, приключа с това, че колкото и да са трудностите пред бюджета, трябва да имаме възможност за, да бъдем гъвкави за да реагираме на неотложни потребности. Второ, трябва да мислим по по-творчески начин, как използваме средствата. Може ли да постигнем повече от една цел с а, едно евро, например? Взехме 30 милиона от 500-те милиона за млечната криза и ги дадахме на световната програма за прехрана, за да се купи мляко от нашите фермери и да се нахранят децата в беженските лагери. Нека да мислим по по-творчески начини в бюджета 2017 година и следващите бюджети. И следващото, което ще кажа е, че да, имаме нужда от пари но в тези трудни времена имаме нужда от единство в по-голяма степен. И когато работим по бюджета, нека не допускаме ненужни конфликти, които само подкопават единството на Съюза, вместо да го засилват. Благодаря. Господин Гейер, почти изчерпахте своите 6 минути, но ако искате да добавите нещо бързо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Въпросите които бяха поставени, получиха отговор. Благодаря за разискването. Започва работа по бюджета и може би днес ще трябва да приключим работата. Утре ще